mes chers collègues je vous invite à prendre place. уважаеми колеги моля да заемете местата си. Уважаеми колеги, обявявам заседанието за открито. Това е първото ни заседание за 2015 година. Искам да ви поздравя най-сърдечно Желая ви успех във всички ваши начинания. Желая успехи на Европейския съюз в областта на работните места, растежа, свободата и сигурността. Година, която започна тъжно, тъй като демокрацията беше засегната дълбоко и най-вече свободата на изразяване. Надявам се това да послужи като електрошок за държавните и правителствени глави, за да започнат в скоро време да си сътрудничат и да се в много по-голяма степен и много по-ефикасно. Искам да поздравя с добре дошла госпожа Джонс, която е тук вдясно от мен. Тя отговаря за секретарията на Комисията по бюджети. Тя има богат опит и аз не се съмнявам в нейния успех. Моника Штраусер беше преди нея. Сега тя завежда протокола в Европейският парламент. Поздравяваме от ваше име, както и благодаря за нейната посветеност на работата на Комисията по бюджети и на Европейския парламент като цяло. Искам да ви запозная с решенията, които бяха взели ти от координаторите по време първо на заседанието им от 14 е, януари. Тогава ни определихме докладчици за изготвяне на становище по доклад на комисията ИТРЕ Възможности за зелен растеж за малките и средни предприятия е темата. Господин Дунано беше определен, той е от групата на социалистите и демократите. Той ще изготви становище по доклада, която е в компетенциите на Комисията по рибарство споразумение за партньорство в областта на е, рибарството между Европейския съюз и Република Мадагаскар. Господин Фернандес от НП ще изготви становище в областта на рибарството. Той ще изготви становище за споразумение за партньорство в областта на рибарството с Кабо Верде. Друго становище ще бъде изготвено от е, за рибарско споразумение между Европейския съюз и Гвинея Бисал. Освен това, определихме датата за семинара, който ще се проведе на 31 марта в Европейския парламент. Координатор Това ще бъде координирано, за да не се допусне да не се участва в работата на комисията, когато провежда семинари. Т.е. в същото време няма да се провеждат заседания на комисията, за да имат колегите възможност да участват в семинара. Моля ви да ми кажете кои експерти предлагате да бъдат поканени. Господин Фернандес, който е общ докладчик по бюджета 2016, раздел 3, предложи график за основните насоки по бюджета за 2016 година. Господин Дюпре ще отговаря за останалите раздели. Той ще изготви междинен доклад. Ще се върнем на този въпрос след малко. Комисията по бюджети ще участва в Междупарламентарната седмица. Знаете, че съгласно член 13 от фискалния договор е предвидено да се срещаме с представители на националните парламенти в рамките на европейския семестър за по-добра координация. Нашата комисия ще отговаря по специфични аспекти, свързани с неплатените фактури на трети Всъщност ще се проведе такава среща между Европейския парламент, националните парламенти на 3 и 4 февруари бих искал да ви помоля да участвате на тази среща и да бъдете връзката с национ... представителите на националните парламенти, които ще дойдат тук. Ние искаме да се засили координацията между националните парламенти и Европейския парламент. Като национален парламентарист аз съм участвал в работата на тази интерпарламентарна седмица и изпитвахме понякога чувство на разочарование, когато нямаше координация, когато се водеха дискусии без да се стига до някакви заключения. и за това не бихме искали подобно нещо да се повтаря и за унези, които ще дойдат тук за участие в тези срещи. Днес на заседанието на координаторите решихме да изготвим становище по доклад по собствена инициатива за Комисията по конституционните въпроси относно подобряване на функционирането на Европейския съюз и как бихме могли да се възползваме в най-голяма степен от предвиденото в Лисабонския договор. Освен това, решихме да изготвим становище по доклад по собствена инициатива на, за Комисията по регионално развитие инвестиции за работни места и растеж, е, за насърчаване на економическото и социално сближаване в Европейския съюз. Представител на социалистите и демократите ще изготви становището по този въпрос. Относно доклад на Инта за макрофинансовата помощ за Украина, не взехме решение за изготвянето на становище, както и по доклада на Либе за Европейска прокуратура, междинен доклад. Що се отнася до плана за инвестиции на Европейската комисия, проект представен от, Европейс... от господин Юнкер, координаторите взеха решение Комисията по бюджети да запази водещата си роля относно правното основание, а останалите комисии да бъдат асоциирани съгласно член 54 комисията ЕКОН, Транна, ИТРЕ, както вероятно и други парламентарни комисии. Освен това, се опитахме да извлечем полуки от бюджетния ни опит за второто 6 месече на 2014 година да направим оценка на това, което е предвидено в Лисабонския договор в бюджетната сфера. Вие разполагате с този документ. Мисля, че този документ може да послужи за основа за семинара, който ще проведем на 31 марта. Относно делегациите, участието на нашата комисия в тях, решихме какви да бъдат датите, на които да се провеждат тези срещи за Украина. Това ще бъде 12-та седмица от 16 до 20 марта. Това ще бъде тридневно посещение Естония, 26-та седмица 18-19 юни, само двудневна а, но посещение за Италия, Лампедуза, 30 седмица, от 20 до 24 юли. Това ще бъде тридневно посещение, включително транспорта. Относно платформата, за Blending in External Cooperation. Координаторите решиха, че трябва да включим в дневния ни ред съобщение на Европейската комисия относно действията на различните външни органи, които допринасят за прилагането на европейската политика. Относно новите инструменти за финансиране. Желанието ни беше комисията да представи своя доклад относно делегираните актове за комисията. Координаторите считат, че постоянният докладчик трябва да както останалите докладчици, трябва да имат пълната компетенция да следят делегираните актове. Така че трябва да се определи постоянния докладчик. Това са решенията, които бяха взети от координаторите. Бих искал да ви информирам за парламентарната седмица на 3 и 4 февруари ще се проведе. Особено 3 февруари е важен, тъй като ние ще председателстваме дискусия кръгла маса. За това искам да ви поканя да участвате в тези срещи по време на интерпарламентарната седмица. Комисията по бюджетен контрол на госпожа Греслер организира изслушване в рамките на освобождаването на, от отговорност по изпълнението на бюджета за 2013 година. Това ще, заседание ще се проведе в четвъртък сутринта. Госпожа Георгиева ще участва на това заседание. Представителите на Сметната палата също ще присъстват. От 9 часа в четвъртък ще започне изслушването. АСП 5 г 3 е залата. Така че сте добре дошла, госпожо председател, на това изслушване. С това приключвам съобщенията на председателя. Можем да приемем протокол от 11.15, тъй като не са поступили до сега никакви възражения. И така, що се отнася до бюджет 2016, раздел 3, ще дам думата на основния докладчик, господин Фернандес, да ни запозная със своите виждания по какъв начин да процедираме при изготвянето на бюджет 2016. Благодаря, господин председател. Com o empenho, com o envolvimento. Що се отнася до бюджета за 2016 година, мога да ви уверя, че ще подходим и аз и останалите политически групи изключително сериозно, като се опитаме да привлечем и гражданите. Смятам, че това е изключително важно. Гражданите да осъзнаят важността на европейския бюджет за самите тях, защото е, все пак говорим за 1% от брутния вътрешен продукт с огромно значение и от огромна полза. Това е въпрос, който трябва да вземем предвид е, в нашия дебат. Огромната значимост на европейския бюджет за избирателите, за европейските граждани, защото бюджета за 2016 години година е свързан отново с е, проявата на много голяма строгост и прецизност. Тоест, нашите решения тук, в европейските институции, и в парламента, и съвета, и комисията, трябва да бъде приложено на практика. Трябва да говорим за ясни цели и ясни позиции. Нашите решения трябва да бъдат зачитани. За многогодишната финансова рамка ще кажа, че целите, които сме си поставили, особено стратегията Европа 2020, изискват още по-сериозна координация това ще доведе до стрикно прилагане на бюджета, до възможност, до използване на възможностите на бюджета, а това ще повиши доверието в нас при приложението на стратегията Европа 2020. Това е, е решение взето съвместно с съвета и комисията и ние трябва да го спазваме. За приоритетите трябва да изпратим към европейските граждани простичко и ясно послание. За нас това са приоритетите, които аз на моя роден език формулирам като трите С, което може би на други езици не е така, но става дума за насърчаване на економиката, на заетостта, на производството е, и, и бизнеса. Трябва да се погрижим за създаване на нови хоризонти в процеса на професионалното обучение, да подкрепим широко и във всяко отношение малките и средни предприятия. Е, това, са, това е много добре, казва председателят. А сега отново господин Фернандеш за предприятията. Нуждаем се от подкрепа на изследователската и развойна дейност. Нуждаем се от по-добра квалификация, от повишени умения на работещите, но преди всичко благоприятна среда за бизнеса, особено малките и средни предприятия и трябва да насърчим младите хора, които желаят да започнат собствен бизнес. Имаме редица програми, посветени на това и трябва внимателно да следим изпълнението на пилотните проекти в областта на заетостта, тъй като има множество инициативи за младите хора, което е чудесно, но малко са инициативите за мобилност на лицата над 30 години, което е парадоксално, Предлагат се множество работни места и има наистина затруднение те да бъдат попълнени. Така че нашето голямо послание, особено важно послание, трябва да бъде, че гражданите трябва да бъдат мобилни, но се нуждаем и от солидарност, вътре и вън. Вътрешната солидарност е свързана с социалната и територи... социалното и териториално сближаване, а в общ мащаб борба с бедността, като например включително подпомагане на беженците. Ние сме най-големите донори в световен мащаб, но това впечатление не, не битува в общественото съзнание. И точно за това ние трябва да работим. Бих се опитал ви опитал съвсем накратко да обясна какво по-конкретно имам предвид. И независимо от всичко, което казах до сега, е, на първо място е сигурността на Европа. Това е друг важен въпрос. Ние сме водещи в економическо отношение в световен мащаб са само 7% от световното население. Но нашата економическа мощ е много по-голяма. Затова ние трябва да отстояваме своите ценности, толерантност, е, е, търпимост, включително в религиозната сфера и а, сигурност за европейските граждани. Това е също важен момент от, от прокарването на бюджета. И така, доклада или по-скоро неговия проект ще бъде представен на 5 февруари, срока за изменение 11 е февруари и на 26 февруари предстои гласуване в комисията, а след това гласуването ще се състои в пленарното заседание през март. Сами разбирате, това са за сега са само предложения. Надявам се, както вече казах в началото, че всички колеги и политически групи ще се включат активно и сериозно в работата по бюджета ще споделят своите предложения, ще дадат израз на своята загриженост. Разбира се, важните приоритети, ключовите точки трябва да намерят своето място в документа. Ключовите послания е, трябва да бъдат отразени в работата ни по бюджет 2016. Председателят, благодаря господин общ докладчик за това представяне вие очертахте основните моменти, които трябва да характеризират бюджета за 2016 година сега имаме възможност да обсъдим, да споделим мнения по тези въпроси, като отчитаме и планът Юнкер за две, бюджета за 2016 година относно растежа, заетостта и економическото развитие. Давам думата за изказвания. Имате думата, господин Милер. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в Сянка, така че е, трябва да споделя, че ние гледаме в една посока. В основни линии съм съгласен с господин Фернандеш всичко казано от вас е, с моменти, които са обективно верни, необходими. Аз мога да ги споделя, но може би тук таме трябва да попроменим акцентите. Е, несъмнено мога да се съглася с вас, че трябва да има повече стимули за мобилност. Въпросът е как да изглежда един подобен стимул като социал-демократ аз бих казал, мобилността означава свободата да се възползваме от преимуществата на единния пазар, като каже да, имам желание, имам интерес да предложа своите и да опитам своите възможности някъде другаде. Дали това обаче е доброволно или под принуда на економическата ситуация в моята страна. В такъв случай мобилността е, така да се каже, авариен изход от социалните неблагополучия. Дали говорим за истинска свобода? Второ, то би могло, не би могло да реши въпроса за безработицата или поне ще го реши в минимална степен. Да, вярно, има дисбаланс в економическото развитие на държавите членки, така че в едни държави членки липсват работници, а на други места има голяма безработица. Това би могло да да ни наведе на мисълта за допълнителна мобилност. Тоест, ако хората нямат избор, е, ще бъдат принудени да предприемат стъпки но това не е свобода в истинския смисъл на думата. Е, така че, в крайна сметка, резултатът е един и същ, но мисля, че е, е, това е важно с оглед на акцентите, които поставяте вие и които поставяме ние като политическа сила. Иначе европейски възможности за младежка заетост, за малки и средни предприятия, за повишаване на техните възможности. Мисля, че тук мислим еднакво. Отдавна е, говорим по този въпрос, поне откакто аз съм в тази комисия а това вече са 6 години. Това неизменно са наши приоритети. Въпросът е да отстоим тези приоритети пред съвета на Европейския съюз, така че може би да използваме парламентарната седмица така че да работим за това, да не се стигне в съвета до една ситуация, където се дават се говори за повече пари за изследователската и научна дейност, а след това тези точки да отпаднат. Мисля, че в процедурата за приемане на този бюджет, бюджет трябва да се погрижим е, съвета, вниманието на съвета да бъде привлечено към тези явления. Благодаря, казва председател господин Колбел. Благодаря, господин председател. Той ще... Мисля, че всичко казано от колегата, преждеговорившия колега, е абсолютно вярно. И мисля, че тук, в нашата комисия, ние трябва да сме наясно кои са същинските проблеми за нас като комисия. Чухме много неща за, как да кажа, политически цили, е, е, експертни моменти и аз мисля, че всички политически групи са съгласни по този въпрос. Ще ръкопляскаме всеки му, който каже, ще работя за намаляване на младежката безработица, за по-добро образование. Това е безспорно. Но нашата задача тук, според мен, когато говорим за бюджета, е да помислим помислим как се финансират всички тези цели, защото ако няма финансиране, целите си оставят иллюзорни. Ще си говорим какво ни се ще, но ще се окаже, че не можем да го постигнем. Затова мисля, че трябва да тръгнем от голямото към малкото и да се съсредоточим върху следното. А, балансиран бюджет. Всеки ще каже, той е балансиран, само че ние знаем, че това е само на хартия а всъщност, погледнем ли от другата страна, разкриват се истински дупки в бюджета. Така че трябва да подходим към този проблем, проблема за неплатените сметки. А това в крайна сметка е свързано с размера на бюджета на Европейския съюз. Но и мисля всички сме на мнение, тъй като сме го забелязвали в процедурата по приемане на бюджета, а тук е, е, парламента има най-малко думата. Определят го държавите членки чрез комисията. За това мисля, че е изключително важно в подготвителната работа по бюджета за следващата година да имаме тясно съгласуване с държавите членки така че да се постигне положителен образ на всички европейски институции. Позволявам си да го кажа, защото винаги ни обвиняват, че сме прекалено критични. Ние Можем да направим много за Европа, ако своевременно постигнем единомислие, съгласуваност на нашата линия на поведение, така че да можем да влезем в преговорите с конкретни предложения. За мен това е ключът към една по-добра Европа. Благодаря. Господин Монкер има думата. Ронако подпоруjem благодаря, господин председателю. Аз също подкрепям казаното от докладчика и от другите изказали се колеги. Е, аз разбирам, че главната ни цел и основен приоритет е финансирането в достатъчна степен на всички стратегически цели. За това и трябва да насочим процедурите в тази посока. Спомнете си е, колко се затруднения имахме за финансиране на нашите приоритети поради факта, че държавите членки не предоставиха необходимите ресурси. За това това предлагам взаимодействие между европейския бюджет и националните бюджети възоснова на партньорство в рамките на Европа 2020. Така ще постигнем интелигентно групиране на ресурсите, за да постигнем, така да се каже, лостов ефект и да намалим национални, дефицитите на националните бюджети. Благодаря много. Председателят, благодаря, господин Долондо. Euh, благодаря много, господин председател. И аз съм съгласен с основните насоки, предложени от е, общия докладчик по темата. Мисля, че по тях ще се съгласят повечето колеги. Въпросът е обаче, разполагаме ли с достатъчно средства, за да се погрежим за всички тези а, е, насоки. В крайна сметка в момента има някои затруднения, Европа се променя и трябва по някакъв начин да намерим средствата, с които да се адаптира Европа към тези нови промени. Но това е въпросът – ресурсите. С какво разполагаме? Иначе сме съгласни за основните теми можем и да говорим за собствени приходоисточници. Е, това е важен въпрос. И като цяло дебатът ще бъде именно за това. За средствата, за участието на правителствата, за гъвкавостта и е добре да започнем този дебат. По темите ще се договорим лесни, но по разпределението на средствата ще е по-трудно. Госпожа Нириада. Благодаря, съгласна съм с останалите си колеги, които се изказаха. В крайна сметка, страни като Ирландия са допринасяли доста. а Все още очакваме средствата, свързани с спасяването на банките. Надявам се, че няма да има допълнителни орязвания, особено в областта на риболова, който страда много в Ирландия и а, страдат и самите крайбрежни а, общности. А, и не можем да разделяме ресурсите от темите, те са свързани. Благодаря. You, uh, господин Али. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с казаното от докладчик господин Фернандеш и с коментарите на колегите. Едно от най-важните неща тук е да се договорим а, така, че да има консенсус, а не е за пореден път да се сблъскаме с ситуацията от миналата година и преговорите по настоящия бюджет. Тоест, добре е от по-рано да започнем преговорите с държавите членки и да вземем предвид инвестиционния план на господин Юнкер – защото той ще се задейства в началото на 2016 година или поне по време на действието на бюджета за 2016 година. Всички тези елементи трябва да се вземат предвид, когато говорим за бюджета за 2016 година. Благодаря. Благодаря, господин Тарон. Мерси, Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен, че господин Фернандеш е изградил една добра основа за работата ни по бюджет 2016 година. Но нека да добавя тук, че през 2015 година ще има среща за климата в Париж. И там ще се вземат някои решения, които, дай Боже, да имат и положително въздействие върху бюджета ни за следващата година. И може би е добре, изготвяйки бюджета за 2016 година, да вземем предвид също и така наречения Европейски енергиен съюз. По-настоящем цените на нефта спадат, получават се някои сигнали от руското правителство за евентуалното бъдеще преразпределение на газа, така че е добре да вземем а, тези две неща предвид и а, така и гражданите ще могат да разберат да нашия подход. Благодаря, благодаря за да, тази първа размяна на становища. А, ще продължим работата. Вярно е, че преговорите по бюджета след изборите миналата година трябваше да бъдат проведени прекалено бързо. А, същевременно имаше поети ангажименти по време на предизборната кампания. Една от темите бе свързана с иммиграцията, а пък средствата за Frontex, например, са смехотворни. 80 милиона и толкова. се Оставяме Италия да се справя сама с положението. Заетостта сред младите не е достатъчно да има само кредити има държавни и правителствени глави, които по някой път обявяват мерки, но не заделят съответните средства. Що се отнася до зетостта сред младите, е, са необходими мерки от много по-конкретно е, естество. Да кажем, възможности за професионално обучение при специалисти, възможности за комбиниране на учебна дейност и работа и прочи. Що се отнася до плащанията, имаше е, предвижда се междупарламентарна седмица с представители на националните парламенти и е важно там да заявим, че когато се трупат неплатени фактури на бюрото на комисията, това е свързано и с липса на средства от държавите членки. Господин Фернандеш. Благодаря на колегите, които направиха коментари и взеха отношение по доклада доклада. Очевидно по приоритетите имаме консенсус. За насърчаване на заетостта, разбира се, трябва да укрепим един европейски пазар. Въпросът е как желаем да се борим с промените в климата и едновременно да създадем заетост и работни места е несъмнено съвместима цел укрепването на енергийния съюз също е категорично съществуващ фактор, към който аз се отнасям изцяло положително. Тоест, трябва да продължим на единния пазар и да използваме синергетичния ефект между националния бюджет и националните бюджети. И още една дума за плана Юнкер, за който стана дума. Аз съвсем съвсем съзнателно не го споменах в е, според мен ни не можем да гледаме на плана Юнкер като заместител на европейския бюджет. Иначе в един момент ще тръгнем да правим съкръщения в бюджета, защото плана Юнкер предлага едно или друго. Не, не, плана Юнкер е допълнение. Той дава възможност да укрепим работата по нашите цели, но не е заместител на бюджета на Европейския съюз. За мен е пределно ясно, че средствата, от които се нуждаем, средствата необходими необходими за постигане на целите ни. А, а, с средства богатства, от които няма да загубим, ако проявим строгост и стриктност при изпълнение на целите. Нуждаем се от цели, но те трябва да бъдат постижими, а това предполага да разполагаме със съответните цели. В противен случай изпадаме в дълбоко противоречие парламентът, именно парламентът, трябва да играе водеща роля тук, не другите институции. Нашите цели трябва да бъдат постигнати. Да постигнем целите, които сме си поставили е много важно. Затова благодаря на колегите за интересните мнения и изказвания. Ще ги взема предвид в своя доклад. Няма да съчинявам белетристики, просто ще опитам да бъда пределно сбит и ясен и да покажа на европейските ни съграждани, че сме разбрали посланието. Председателят, благодаря. Смятам, е, че всички с интерес ще очакваме датата 5 февруари и вашия проект доклад. Е, а сега нека да говорим за останалите раздели на бюджета. Докладчикът е Жерар Депре. Той представи темата на заседанието на координаторите. Каза, че няма намерение да представя доклад, подобен на доклада на господин Фернандеш, ще по-скоро ще изготви работен документ с някои разчети, предварителни разчети, който ще се разгледа и от генералния секретар на парламента и ще получим коментари. Може би господин Али има някои коментари по тази тема също? Не, господин председател, нямам допълнителни коментари. Както вие казахте, е, работният документ трябва да бъде представен на 5 февруари на следващото заседание на Комисията по бюджета. Последният вариант на, бю... на документа трябва да бъде приключен до 26 февруари но от името на господин Депре бих помолил всички групи да представят имената на докладчиците в сянка по тази тема, именно други раздели. Кой иска думата? Господин Манки. Благодаря, господин председател. Мисля, че е важно е, да имаме действащи институции на национално ниво. Говорим за междуинституционалното сътрудничество, въпрос, който винаги е пораждал резерви. Един въпрос е много належащ за парламента. При писмен превод на документи, разбира се, може да възникне някакво закъснение, но пък документите в крайна сметка трябва да се преведат на всички езици. Е, а това понякога се прави в излишен обем и създава много административно натоварване. Нека създадем система, при която не, документи, които не са необходими, да не се превеждат, при, а да се, това да се прави при поискване важно е за нашите заседания да имаме док, своевременно документите на всички езици, а без бавене и без закъснение. Системата се нуждае от рационализация. Peut-être pas que ce souhait sera entendu. Има ли някой друг, който иска да се изкаже? Ясно е, че ако не разполагаме с документите на собствените си езици, нямаме каквото да било задължение да гласуваме. Затова за мен този елемент е много важен. Добре, опитваме се на базата на английския документ да се договорим за някои неща, но по особено важни въпроси като бюджета, превода е много важен. Добре. Господин Итургиес. Е Благодаря, господин председател. Исках да направя един кратък коментар във връзка с казаното от колегата. Разбирам го, съгласен съм с него, но все пак. Кой взема решение за това, кой документ е важен и кой документ не е важен? И може някой документ да е важен за мен, пък за други го да не е важен. И обратното. Не е толкова лесно да се е, взема тези решения, колкото изглежда на пръв поглед. Кой ще взема тези решения? Господин Манка, искате ли да отговорите на този въпрос? Pánom колегом, че тото, toto je kľúčový problém. Съгласен съм Наистина това е най-сериозният проблем. Но се случва постоянно. Има да речем 700 предложения за изменения, от които 600 не се приемат. Е, приемат се само останалите, но въпреки това се превежда всичко, а се губи възможността за своевременен превод е, на актуални документи. Е, това трябва много сериозно да се обсъди и осмисли. Е, не съм казал, че ще е лесно. Съгласен съм с вас, но ще намалим административното натоварване. Е, и, вие, да директ... Става дума само за важни въпроси. Ще предадем тази информация на господин Дюпре. Преминаваме към осма точка. Що се отнася до проекта за коригиращ бюджет, ще го разгледаме днес след обед в присъствието на госпожа Георгиева и на господин Катайнен. Той ще участва и при разглеждането на плана Юнкер. Ще дам думата на госпожа Граслер. Тя е докладчик по важно досие относно изменението на правилата, които се прилагат по отношение на общия бюджет на Европейския съюз. Имате думата. Благодаря много бюджетния правилник. В момента сортираме предложенията за изменения. Нямаме преведен вариант. Е, има общо 76 предложения за изменения. Е, повечето от изменения са по мое предложение. Става дума за някои корекции, нови формулировки на съществуващи изменения, е, където следим нещата и работим заедно с комисията така че е, допълнихме правното основание член 325 това е правното основание и на, за Европейския съюз. Направихме нова редакция на конфликта на интереси с ново съображение в преамбюла, три възможни сценария. Опитахме се да внесем една по-ясна формулировка, която да е по-лесно приложима. По отношение на определението на международни организации, предвиждаме възможност едно НПО също да бъде приемано за международна организация. След всички дискусии, които чухме, аз остана с впечатлението, че това не е добро решение. Освен това, по отношение на така наречен Trust Fund, кои случаи да се третира като измама, имаме такъв случай в Гана, трима донори се участват, като двама са знаели, че става дума за измама и не са съобщили това на Европейския съюз. Тук се предвиждат мерки. След това включихме компонент в случая е, по въпроса за е, доклада за годишните дейности. Всеки генерален директор ще трябва да изготвя такъв доклад. Виждаме, че такъв има в комисията, но не и в останалите институции. Разпоредбата е разширена и за останалите институции. И в парламента, и в съвета. А, така, имаме годишен доклад за вътрешния ревизор. Това е изменение 4. Там казваме, че ние като парламент променяме достъпа до тези документи, съгласувано с комисията, защото това е свързано с освобождаването от отговорност. Някои е, моменти, в някои моменти се включва и момента на поверителност. Е, искаме съответно спазване на законите за социалната, економическата и екологичната сфера от страна на работодатели и работници работници. Новата директива за обществените поръчки трябва да се прилага според нас и за европейските институции, защото не можем да искаме всеки в държавите членки да се съобразява с това, всяка малка фирмичка, а това да не въжи за европейските институции. Така че това влиза в директивата за възложителите. Има една смехотворна история. Ние непрекъснато разправяме, че европейски европейските институции не са подвластни на подобни разпоредби имаме редица изменения във връзка с тази директива и ако позволите една критична бележка, има задължителни моменти и за европейските институции. Това ще, ще ни създаде главоболя, а именно довежда провеждане на допълнителни преговори е, като може да се окаже, че първоначалната цена на дадената, дадения договор може да се повиши до 50 процента, а това означава, че трябва да работим за повече прозрачност, по-широк и ясен достъп а, е, до обществените поръчки. Това е изключително важно, но аз нищо не мога да направя. А, само проследявам въведени вече изменения и въпроси, които е, настояваме да се отнасят за, и за европейските институции. След това базата данни за фирмите, е, които попадат в е, черен списък, ако са извършили измама с европейски средства. Тази база данни малко ме притеснява. Все още работим по тази база данни, защото трябва да я съобразим с изискванията за защита на личните данни и едновременно с това да постигнем резултат. Знаете, че до сега имахме отделни вписвания и тази база данни на практика не работи. Е, трябва да, да я приведем действие, така да се каже. Освен това, имаме една една работна група, един панел, който ще се занимава и ще вземе решение по въпроса за базата данни. И освен това включихме някои допълнителни изисквания за независимостта на панела, членството и така нататък, както и свързано с някои наказателни мерки. Насочихме вниманието си към финансовите инструменти и искаме комисията да се отчита за разпределените средства. До сега знаем много малко. Опитвам се да разбера какво става с тези средства. Много е трудно. Нуждаем се от стройна система за отчетност по този въпрос. Освен това имаме някои предложения за изменение за годишния доклад на Сметната палата и се питаме какви са отношенията аудитор-аудитиран и предвиждаме възможност за достъп до документи в някои случаи. Вчера направих последен опит да се ориентирам какъв е срока за специални доклади на Европейската сметна палата. Им проведохме няколко срещи с Европейската комисия но за сега постигнахме 14 седмици, 14 месеца, извинявайте, за сметната палата и а, 5 седмици за отговор на комисията, както се казва в общи линии, in general, което означава, че сроковете може да се удължат е, е, нали, ако се тръгне да се събират мнения и, станов, и становища, от както изказваме половината свят в, в освобо, по линия освобождаването на отговорност. Поискали сме информация за всички отчети 2012 година. Е, ще бъде вълнуващо, обещавам на всички, които ще участват в заседанието със съвета. Освен това разгледах някои промени, предлагани от колегите има, всъщност големи проблеми няма, е, но ще говоря с всички колеги и ще кажа е, къде според мен има нужда нещата да се доизчистят, защото е, е важен въпрос да приемем бюджетния правилник е, с голямо единодушие, тъй като всички работят с него. Това е важен въпрос. Така че, моля, не се увличайте в творчеството. Трябва да изпълняваме текстовете, които ще предложите. Така че за мен е важно да имаме пределно ясни правила, така че да нямаме големи проблеми при тълкуването, защото понякога това се случва със собствените ни текстове. Това е, господин председателю, работим, мисля, че сме на верен път, мога да кажа от сега, е, че, е, че аз самата ще направя устни предложения, защото в дискусията и с комисията се опитахме да постигнем полезен за администрацията текст. Ще благодаря на всички, които помислят в тази посока и се надявам да работим добре заедно. Колегата Йенс Гайер, който има едно особено интересно предложение, пожелавам успех в ам, тристранния диалог. Има и някои други въпроси. Е, колегата Йенс Гайер става дума за е, областта Аликанте. Е, това присъства и в бюджета от 2012 година. Ще бъде интересна и приятна задача за всички, които обичат да преговарят. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Гресле. Ние ще вземем предвид вашия доклад. Ще разгледаме измененията на 5 февруари. След това ще започнем неформален триалог, за да намерим такава редакция на текста, която да удовлетворява както съвета, така и Европейския парламент. Господин Паради, който е директор по финансовите въпроси. Би искал да вземе отношение по въпроса. Съвсем набързо, господин председателю, благодаря, че ми давате думата. Работата, която извършихме предварително с докладчика госпожа Гресле, е намерила отражение в измененията, които получихме вчера вечерта. Много от тях са приемливи за комисията. Докладчика каза, че това трябва да е текст, който да може да се прилага от страна на комисията и това е много важен аспект. Именно в този смисъл са измененията. Искам да подчертая следното изменение. Беше споменато за Аликанте, за самофинансиращите се агенции. Съгласен съм, че трябва да има отделно освобождаване от отговорност. Контактите на докладчика с генералния ни, заместник генералния ни директор засегнаха въпросите, свързани с публикуването на докладите, които да предвиждат срокът трябва да бъде достатъчно дълъг, за да може да се постигне съгласие относно представянето на доклада на вътрешният аудитор на комисията. Ние имаме контакти по този въпрос. Обикновено докладът остава за колегията от комисари и за комисията. Това е обичайната практика. в това е нещо, което се разглежда в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност. Ние ще проведем тристранни срещи. Надяваме се да постигнем съгласие с съвета до края на месец април. Благодаря, господин Негреско. Благодаря, аз също считам, че докладът е добър. Желанието на всички ни е да има по-ясно регламентиране, да има прозрачност на информацията. Същото трябва да се отнася и до европейските договори. Именно това беше обсъдено. По отношение на представените изменения, Тук не трябва да се прилага субективност. Имам предвид е, в частност изменение 16, където се изключват доставчиците от по-малките пазари. От бизнес гледна точка това може да има неприятен ефект, без да подобри прозрачността. Говори се също за социални и екологични стандарти, но трябва да сме наясно какво точно се има предвид. В противен случай може да има твърде различни тълкования, което може да затрудни достъпа до европейски договори. Ние, ние искаме да има разлики в тълкованията от договарящите органи в държавите членки. Господин Гайер говори също за ролята на Европейския парламент. Социал-демократите подкрепихме, че идеята ролята на парламента да бъде засилена и да има прозрачност по отношение на информацията и на аудиторските доклади. Ние споделяме гледната точка на докладчика по това становище по тази въпрос. Госпожа Гресле за заключение. Благодаря за изменение 60-то. Обсъждахме надълго и на широко. Разбира се, искаме този момент да присъствам. Това, което сме направили, не в включва а, малките разходи, нашия проблем, и аз имам същия проблем, всъщност както и вие. Изменението на директивата за обществените поръчки ни създава затруднение. Не съм се занимавала толкова подробно, но мисля, че именно прозрачните процедури, от които се нуждаем, са си отишли с измененията в директивата. Какво друго мога да направя, е, какво да установя, как, кой какво прави по този, е правил по този въпрос. Но мисля, че е сериозна задача на парламента да проверим как стоят нещата. Ако за всеки основен стълб на европейското законодателство е, тръгнем да е, оспорваме, е, ще стане е, още по-проблемна ситуация. Разбирам напълно подхода ви но не помага е, да е, изпуснем този текст. Ако позволите, е, да кажа, това ще има последствия и за сметната палата, и за много други. Много неща до сега забранени в бъдеще ще бъдат разрешени. И мисля, не сме наясно на къде ни отвежда това. Аз лично се отнасям критично към тези изменения, защото мисля, че беше много важно да имаме откритост, да имаме прозрачност в Европейския съюз. А сега те отпадат. Но аз съм готова да проследя много внимателно последствията от изменението на директивата за обществените поръчки, но нищо, в момента нищо не мога да направя. И още нещо моля на всички да помислят за предлаганите изменения. Аз съм на разположение. Трябва да постигне максимална яснота. Това е важен документ за Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Председателят, мисля, че за днес трябва да спрем до тук. С устното изменение ще направим последни уточнения. Господин Негреско, благодаря, госпожо докладчика. Имаме проекто становище относно европейския семестър. Комисията по економическите и парични въпроси отговаря по същество по този въпрос и изготвя два доклада. Един през пролете, един през есента. Вие ми възложихте изготвянето на становището. Това беше решение на координаторите. В този кратък доклад становище искам да подчертая колко важно е да имаме публични финанси, които да отговарят на истината, които да ясно да посочват какво е реалното положение във всяка държава членка. Необходимо е да има хармонизиране на макроекономическите допускания, върху които се базират бюджетите. Разликите между отделните страни са доста големи. Аз считам, че Европейският съюз трябва да има една по-добра макроекономическа рамка. Държавите членки трябва да прилагат същите хипотези. Трябва да има и хармонизиране на представянето на публичните финансови отчети. Вноските на държавите членки в европейския бюджет, за тях знаете, че се прилагат сега различни подходи, представят се по различен начин. Ние трябва да сме наясно какъв точно е дефицита, който е, е свързан с инвестициите, както и разходите, е, свързани с е, дейността. В моето проекто становище аз прикарвам комисията да намали демократичния дефицит. Видяхме по време на кризата с държавния дълг какви инструменти бяха приложени и че нямаше никакъв парламентарен контрол. Затова националните парламенти, както и Европейският парламент, трябва да бъдат включени в по-голяма степен в рамките на европейския семестър. Член 13, свързан от договора за стабилност и управление, трябва да позволи по-широко представителство на националните парламенти и на Европейския парламент. На 3 и 4 февруари ще се проведе среща в рамките на Междупарламентарната седмица. Настоявам да се прилага принципа за бюджетна откровенност, който трябва да въжи както на европейско ниво, така и на национално освен това, трябва да има по-добро съответствие между поетите ангажименти и средствата за плащания, защото за сега има голямо разминаване, което води до увеличаване на неплатените сметки, така че тези фактури се трупат на бюрото на Европейската комисия. Многогодишната финансова рамка ще бъде преразгледана в средносрочен план. Би било разумно многогодишната финансова рамка да съвпада с парламентарният мандат. Непонятно е, че се избират депутатите през май. А и трябва да се съобразяват с една многогодишна финансова рамка, която е, е прията през октомври 2013 година. Трябва също да се направи средносрочено преразглеждане и на други аспекти от многодишната финансова рамка. В бюджетната комисия ще следим в особено голяма степен каква е добавената стойност на бюджета на Европейския съюз. Ще отчитаме също становищата на Сметната палата, що се отнася до разходите. Ние искаме комисията да представя прогнози които да са най-близки до реалните нужди. Информацията трябва да бъде много по-прецизна. Съжалявам, че държавите членки продължават да считат, че техните вноски в Европейския съюз е нещо, което може да варира а, според усилията им а, за а, подобряване на финансовото състояние. Необходимо е да се осигурят необходимите финансови средства в бюджета на Съюза. Аз предлагам един новаторски подход, който би означавал към дефицита на държавите членки да се включват техните вноски свързани с неплатените сметки. Ако има 25 милиарда неплатени фактури, комисията при оценката на дефицита и дали се изпълняват изискванията на пакта за стабилност и растеж, да предвиди една част от тези неплатени сметки. Това предложение е малко провокативно, но за нас това е начин да подчертаем необходимостта от изчистване на тези неплатени фактури. Ще е, изготвим положително становище по инвестиционния план на комисията Юнкер и ще подчертаем колко важно е да намери бюджетно отражение всичко, което поемаме като ангажименти. Фонда за гаранции, да следим дали има съответствие между поетите ангажименти и предвидените в бюджета средства. Това беше накратко за проектостановището, което съм изготвил. И още едно нещо накрая. Държавите, които искат да положат допълнителни средства, допълнителни усилия по отношение на плана Юнкер, ако те са участвали в голяма степен в е, изпълнението на инвестиционния план, да не бъдат налагани е, санкции върху такива държави в случай, че надвижат е, предвидения бюджетен дефицит. Това е становището, което ви предлагам. Бихме могли да извършим първи обмен на мнения на 5 февруари ние ще разгледаме внесените изменения. Комисията по економическите и парични въпроси ще гласува своя доклад на 23 февруари. Кой иска да вземе отношение? Господин Манка. Дякуем, пан председа, за слово. Е, Подпоруем. Благодаря, господин председател. Подкрепям изказаното от вас мнение, включително и по-провокативните моменти. Убеден съм, че това е посоката, в която трябва да се движим. Вярвам също така, че трябва да бъдем стриктни по отношение на плащанията, а също е, и с, споделям идеята за ползата, за добавената стойност. И гъвкавостта, която Е, споменахте нужда, трябва да намерим подходящите системи, може би да споделим някои лични идеи. Всички сме наясно, че се нуждаем от европейската интеграция, но тя пък се нуждае от подходящи бюджетни средства. Затова е недопустимо европейската интеграция да бъде жертвана в името на проблема на дефицитите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 поставя под въпрос амбици, амбициите на Европейския съюз и Лисабонския договор и, и стратегията Европа 2020. За това се нуждаем от европейски бюджет, който да ни позволи да постигнем тези амбициозни цели, без това да води до допълнително данъчно натоварване и натоварване на националните бюджети бюджети. Затова трябва да реформираме собствените средства на Европейския съюз, да постигнем архитектура, която сближава Европейския съюз с гражданите, с избирателите ни и която води до положителни промени в Европейския парламент и неговата позиция. За това моля е, в дебата да се обърне внимание и за новото управление, новото управление на собствените средства. Благодаря. Господин Колмел, има думата. Уважаеми господин председател, благодаря за встъплението и за сериозното отношение, което проявявате. Казахте много верни неща, но позволете по изключение да възразя все пак за нещичко. Заглавието гласи координация на економическата политика. Ние правилно го разглеждаме в светлината на националните бюджети и европейския бюджет. Съвсем основателно вие казвате, че трябва бюджетите да бъдат балансирани балансирани. Ако е така, обаче се питам защо едновременно с това има толкова тенденции, които са в разрез с тази идея. Знаем, че в отделни държави членки има бюджети в сянка, къде повече, къде по-малко. Има тенденция е, държавните инвестиции да не се включват в задлъжността. Е, има много съществуващи дългове в държавите членки, които не се е, декларират, ако става дума за правата, да речем, на служители в публичния сектор. Всичко това е факт, знае се. Знаем също така, че през последните години много се говори говори за консолидация на бюджета, но се подхожда крайно колебливо към това на практика. И като слушам да се говори за гъвкавост, признавам си, че имам чувството, че когато ние политици говорим за гъвкавост бюджета, това означава по-голяма задлъжнявост. Да даваме повече пари, отколкото имаме. За това за мен е важен общия въпрос. Трябва да координираме много неща в рамките рамките на Европейския съюз. Така е. Но трябва също така да помислим колко координация в а, а, бюджетната и економическата политика може да понесе Европейския съюз. Имаме проблеми в държавите, трябва да си помагаме. Спор няма, за това съществува Европейския съюз. Но има и големи разлики и когато разликите са твърде големи, трябва да го осъзнаем това и да помислим къде да създадем възможност за действие, но пък и в, особено когато говорим за единната европейска валута, за еврото, как трябва да се изрази това. Благодаря. Мерси, мадам Тома. Госпожа Тома. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Вие имате пълната ни подкрепа относно демократичните изисквания, за които споменахте в вашето становище по отношение на европейския семестър и най-вече това, което казахте за нуждата от съвпадане на срока на действие на многодишната финансова рамка и на мандата на Европейския парламент, за да се избегне демократичния дефицит. Средносрочният преглед на многодишната финансова рамка трябва да се използва, за да се преодолее част от този демократичен дефицит. Относно изчисляването на дефицита и вашето предложение, което вие сам, което вие сам а, квалифицирахте като провокативно, аз не съм против подобни провокации, а, струва ми се, а, че трябва да се разтърси статуквото. Относно това предложение за изчислението на дефицита, бих, искал да, бих искала да има съобщение на Европейската комисия относно тълкуването на пакта за стабилност и имплицитно там се признава, че тези 3% дефицит не са много удачни в време на криза. Ние трябва да имаме възможности да маневрираме, а това не са най-добрите е, начини, защото това може да засегне интеграцията. Вашето е, е, предложение може би не е удачното, въпреки че ви подкрепям но що се отнася до тълкуването на пакта за стабилност, в момент, когато комисията иска да излезе от догмата, в която бяхме вкарани през последните години. Благодаря, господин Танк. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за отличните предложения, които са направени в него. Аз имам на холандски текста. Аз съм член на Комисията по економическите и парични въпроси. Ние работим по тази тема. Липсва координация по европейската политика. Затова е необходимо да отчитаме факта, че държавите членки са различни. Това не може да се пренебрегне. И много от взетите решения не се прилагат на практика. Очертаваме, че инвестиционния план на Юнкер е нещо положително, но също времено следва да отчитаме нуждата от полагане на усилия в областта на конкуренцията, заетостта, растежа. Тези инвестиции са добре дошли. Те са нещо положително за економическия растеж на Европа в бъдеще, но ние трябва да видим какъв ще бъде техният ефект в краткосрочна и дългосрочна перспектива. Считам, че някои от вашите предложения са много добри, но а, трябва да видим какво е състоянието на националните бюджети, когато става дума за инвестициите и ефекта им върху економиката и изпълнението на плана Юнкер. Ние а, трябва да вземем предвид какво е състоянието на националните бюджети. Благодаря. Благодаря за направените бележки. Господин Манке, относно собствените ресурси на 5 февруари господин Монти ще бъде тук в нашата комисия. Той ще ни представи актуалното състояние по този въпрос. На настоящия етап все още липсва предложение. Но когато ще се гласува в Европейския парламент, ще се стигне до съществени промени, ако Европейския парламент един ден има правото да гласува по данъчните въпроси. За сега това не е факт. Това доста осложнява нещата. Въпросът за собствените ресурси е много важен. Сега трябва да намерим една основа, която да е еднаква, защото фискалните въпроси се различават от една държава членка до друга. Интересна е темата също и за налагането на енергийни данъци на границите. Относно координирането на економическата политика, разбира се, че е необходимо да има такава истинско предизвикателство е да се използва една и съща валута за економика, които са толкова различни, каквито са, например, германската и гръцката економики. Ние имаме тази обща валута, това изисква и общо управление в тази област. Имаме пакта за стабилност и растеж, но държавите членки, както видяхме, нарушават неговите правила. Еврозоната не беше добре управлявана. управлявана. Затова трябва да има истинско управление. Относно изваждането на инвестициите от изчисляването на дефицита, трябва да имаме предвид, че има дефицит – държавите членки вземат заеми за да финансират дейността си, функционирането си и трябва да поддържат дефицита под 3%. Трябва също да се отчита и амортизирането на амортизацията. Трябва да има повече интеграция, по-добра координация. Относно гъвкавостта, искам да отговоря на господин Танк това отношение. Ако държавите членки заделят отделно средства за плана Юнкер, което допринася за публичния дълг, комисията трябва да отчита тази конкретна подкрепа, тъй като Европа се намира в а, а, трудно положение, що се отнася до растежа, а, безработицата. За това са необходими извънредни а, мерки. Аз а, не съм твърд привърженик на 3%, те са доста произволни. А, на времето беше определена на 60% от дълг от БВП. 3% това е крайно състояние. Бюджета трябва да бъде балансиран. Не можем да имаме излишък. Тези 3% се появиха като една добра бюджетна практика. Ако сте в рамките на 3%, всичко е наред. Но ако има инфлация, която на практика не съществува, виждаме как публичният дълг непрекъснато се покачва. Госпожо Тома, благодаря за изразената подкрепа. Аз ще предложа някои изменения за периода след изборите, за да направим връзката между една рамка, която е 5 години, защото ние искаме да се лишим от възможността да фираме към промените в ситуацията. Относно а, санкциите, ако сте една агенция за кредитен рейтинг, а, определя а, какъв е рейтинга на дажна държава, трябва да отчита и а, нейният дял в тези неплатени фактури. В края на 2014 се опитахме да убедим съвета да не слага в джоба си събраните средства от наложените глоби, а да ги използва за покриване на част от неплатените сметки. Що се отнася до ефекта на вноските и на частта в вноските в дълга, мисля, че за всяка държава трябва да се разгледа въпроса по-отделно, да се види какъв е делът на всяка държава членка. Исках просто да кажа, че в крайна сметка е добре да има някои стимули, а, за да може да се насърчат държавите членки да допринасят към европейския бюджет. А, това също е един вид а, постигане на равновесие. Добре, ако имате такова изменение, което да действа по подобен начин, като морков, а не като тояга, тогава с удоволствие ще го приема. И така, трябва да се има предвид също, че... Коментари за микрофон? Че държавите трябва да престанат... А да представят нещата по а, красив, лъскав, малко захаросан начин. По-скоро трябва доста по-честно и открито и прозрачно да представят публичните си финанси. Тоест, да се действа реалистично и с един реалистичен поглед да имаме и смелостта да действаме уверена. Господин Манка. E, Съгласен съм, господин председател. Бихме могли е, да помислим за формата писмо а, освен това да изготвим списък. И още нещо за собствените средства. Знаем, че комисията не може да реши сама този въпрос. Тя е направила всичко, което е в рамките на възможностите и на ход с съвета и парламента. Трябва да покажем, че сме готови да обсъждаме този въпрос, да покажем, че за нас въпросът не е приключил. Ще работим работа им по тази тема. На 5 февруари ще се срещнем. А сега, нека да преминем към гласуването. Първо, по 14-та точка от дневния ред. Докладчик на представителя на Европейския съюз за външните дей... външната дейност и политиката за сигурност. Докладчик тук е господин Таран. Има едно първо изменение на докладчика. Докладчикът е за. Кой е за? А всъщност трябваше да попитам и кой е против. Няма против, няма въздържали се, приема се. Седма точка, изменение второ. По първата му част, господин Тарон е за първата част. Кой е за? Кой е против? Един глас против. Въздържали се? Приема се. По втората част, господин Таран също е, е за и втората част. Кой е за? Против. Четири гласа против. Въздържали се? Един въздържал се. Приема се. По третата част господин Таран е за, за, против. А, нека да гласуваме поименно. Моля, използвайте машините за гласуване. Scrutin est clos. Ça n'a pas marché. Alors attendez, on va recommencer. Нека, нека да започнем отново. Сегон? Можем ли вече да гласуваме? Добре, откривам гласуването. Марш па? Ça marche peut-être. Scrutin Откривам гласуването. Scrutin е clos. Край на гласуването. Alors, c'est clos L'amendement est adopté. Изменението се приема. Към осма точка, изменение трето на две части. Първата част е с положително мнение на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. По втората част докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Приема се. Девета точка. Изменение 4. Е, положително мнение на докладчика. Кой е за? Нека да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменението се приема с 22 гласа за и 7 гласа против и 3 въздържали се. Сега гласуваме по целия текст. Господин Ели, заповядайте. Благодаря, господин председател. Като докладчик по останалите раздели, господин Депре не е информиран а, за съдържанието на тези изменения. И според мен най-вероятно и неговото мнение е такова. Не можем да вземем решение по бюджета за 2016 година, когато работим по едно проекто становище, свързано с 2013 година. Така че тази точка е най-добре да се оттегли, да не се гласува. Защото иначе объркваме нещата. Точно за това исках да обясня това. А, объркваме нещата. Не можем да вземем решение по бюджета 2016 година с гласуване по точка от доклад за 2013 година. Ще е, взема предвид вашето изказване, но а, вече гласувахме, така че е, преминаваме към гласуването по цялостния текст. А поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 27 гласа за, 2 гласа против, 3 въздържали се. Приема се този текст. След това по СЕПОЛ. Да не става дума за сближаването на СЕПОЛ и Европол, господин Гер. Стандбай. Un amendement и така, изменение трето. Положително мнение на докладчика. Кой е за? Ще гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Е Край на гласуването. L'amendement est adopté par 18 voix contre 13. 18 гласа за, 13 против. Приема се изменение 4. Към член 24 докладчикът е за. Кой е за? Против. Приема се. След това. Мотивите в преамбюла. Мотив 12, изменение 1, положително мнение на докладчика, кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се? Приема се. Мотив 15, изменение 2, докладчикът е за. Кой е за? Става дума за устно изменение, така ли? Оттеглено ли? А, je dois le lire. А... Всъщност трябва да го прочета. Добре, призовава комисията да изготви общ анализ на административното сътрудничество между Европейския съюз и неговите агенции и възможностите, сътрудничеството между агенциите да създаде синергия за в бъдеще. Докладчикът е за, кой е за? Благодаря, против. Въздържали се? Няма въздържали се. А сега по целия текст, кой е за? Електронно гласуване, моля. Моля, гласувайте. Скотай клуб. Край на гласуването. А. Момент. Има един глас повече, отколкото се полагат на НП. Направихте ли вече корекцията? Приема се 17 гласа за, 13 гласа против, 4 въздържали се. Преминаваме към текста, представен от господин Тарон, който е проектостановище за предложението за решение на съвета и заключенията по споразумението в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Сенегал, както и приложението на съответния протокол.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 Un vote sur l'accord Ah oui. D'abord un vote sur. Момент. Euh, Първо гласуваме по споразумението за партньорство. И така. Докладчикът е за. Кой е за? Благодаря. Против? няма гласове против, няма въздържали се, приема се. И накрая по цялостното становище, изготвено от господин Таран по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. пълно мнозинство се приема текста. Преминаваме към 17-та точка. Текста на господин Дюпре за прехвърлянето на бюджетни кредити, които са останали на разположение в дадени бюджетни линии в края на 2014 година. Становището изисква прехвърляне на кредити за покриването на някои неплатени фактури, свързани с общи и за нас цели. Разполагате с текста. Господин Али, представлява господин Депре, имате ли нещо да кажете по темата? Разполагате с текста. Коригират се 36 бюджетни линии, от които 27 са 1 милион евро общо. Има 5 раздела. Засилват се 3 е, бюджетни линии, е, покрива се част от е, необходимостите по тях. 9 милиона евро за Европейския фонд за рибарството, 564,3 милиона евро за Кохезионния фонд и 7,1 милиона евро за миграционните е, потоци, е, за връщанията и за беженците. Във връзка с линията, която поддържаме тук в бюджетната комисия. Мисля, че прехвърлянето на тези ресурси и на голямата част от тях за Кохизионния фонд е много добър резултат. Благодаря. Кой е за това предложение за трансфер? Кой е против? Няма гласове против, няма въздържали се такъв случай тези прехвърляния на средства са одобрени. 19 точка. Други раздели. Госпожа Холмайер. Няма особени искания тук. В такъв случай приключваме работата си на време. Продължаваме в 3 часа след обед. Ще изслушаме господин Катайнен и госпожа Георгиева по плана Юнкер. Както и проекта Георгиращ бюджет 1 за въвеждане в действие от юни на плана Юнкер, както и проектът Коригираш бюджет 2, който ще бъде представен от госпожа Георгиева. Ще се видим в 3 часа, а след това ще има среща на координаторите в същата зала.